изявление на съвета и на комисията относно стратегията към на Европейския съюз по отношение на Беларус. Най-напред ще дам думата на представителя на съвета, заместник министър председателя Вондра. Благодаря. Уважаеми дами и господа, мисля, че ситуацията в Беларус поне според това, което ние можем да направим, ще бъде един от приоритетите на чешкото председателство. Нека се пак да започна с нещо положително. Отбелязахме с задоволство стъпките, направени от Беларус през изминалите няколко седмици, включително за регистрацията на, правител... на Движението за свобода, както и на два независими вестника Народна воля и Наша Нива. Отбелязахме също и разпространяването на изказванията по интернет на независимите медии, както и началото на консултациите с наблюдателите на ОСС за националното законодателство. Това са а, важни стъпки. Те са част от критериите на Европейския съюз за а, намаляване, за облегчаване на визовия режим. Това са важни стъпки, в нашите връзки с Беларус. Ние трябваше да вземем решение до април, началото на април, като използваме всички наши начини на двустранните контакти да окоръжим Беларус да върви напред в тази насока. Това беше решението на съвета от 13 октомври. И нашето председателство мисли да създаде нови преговори в а, международната тройка, заедно с Беларус. Ще се продължим също така и да следим ситуацията на фундаменталните човешки права и свободи в Беларус, като наблегнем най-вече на а, разпоредбите спрямо медиите и НПО. Разискваме също обмена на информация заедно с различни представители на опозицията – и други. Например, хора като Александър Милинкевич, господин Казулин и други. Както знаем, Беларус е една от шесте страни партньори от изтока, които осъществяват преходен процес. Участието на Беларус зависи обаче от нейното вътрешно развитие. Това партньорство беше стартирано в Прага и първите 6 месеца на наблюдение изтекоха. Така че сега господин Лукашенко беше подканен да покаже какво са постигнали. За съжаление, все още нищо не е представено. Разбира се, ние оставаме реалисти и не очакваме никакви големи промени. Вярваме, струва ни се, че Лукашенко се опитва да има някакви уравновесени отношения с Москва. Това може и да е добре. Но ние със сигурност трябва да продължим да оказваме натиск. И мисля, че трябва да използваме възможността сега, за да продължим да окоръжаваме динамиката на развитие на Беларус за напред. Благодаря. А сега дам нужда на госпожа комисаря. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа, че за мен е огромно удоволствие да говоря за Беларус, защото бяха постигнати значителни стъпки. Бе постигнат напредък Беларус е на водещо място в нашата програма, не само поради финансовата криза, защото това е на уникална възможност да отворим нова страница на отношенията с Беларус. Извървяли сме половината път от 6-месечното от 6-месечния срок който започна да тече през декември. На 30 април ще изтече този срок и всъщност сега ще направим първата оценка за това дали Беларус се развива в правилната посока и дали бихме могли всъщност да удължим този срок и да предприемем други положителни стъпки по отношение на Беларус съвсем ясно е, че положителният напредък, който започна с освобождаването на останалите политически затворници, трябва да продължи, за да можем да удължим а, срока. Необходимо е да станем свидетели на допълнителен напредък на сътрудничество с ОССЕ и Службата за правата на човека, законодателни мерки, по добри възможности за работа на НПО-тата и изграждането на гражданско общество, а също така свобода на сдружаването. Свидетели сме на известен напредък през изтеклите три месеца, като например забраната на трите основни, върху трите основни вестника, която беше вдигната също така организацията на господин Милинкевич вече може да бъде регистрирана и на трето място ще се проведат консултация между Беларус и службата за правата на човека на ОССЕ по отношение на реформа на избор... законодателството за изборите. Така че можем да кажем, че се чувстваме окоръжени, но е необходимо да бъде постигнат допълнителен напредък, ако ще навлезем в нова ера на взаимоотношенията и тогава можем да вдигнем забраната. Необходимо е да има свобода по отношение на акредитацията на чуждите журналисти, достъпа до интернет, е, облегчаване на регистрацията на НПО-тата и вдигане на забраната за дейността на НПО-тата, като тази на господин Баразенка. Необходимо е също така да получим доказателства, че мирни демонстрации ще бъдат е, разрешени без страх от задържане. Това е обаче двупосочна улица и ако Беларус може да постигне този значим напредък, то тогава ние би трябвало да осигурим реципрочност със съответните мерки. Комисията работи по предложение, по пакет, който би включил следното продължаване на техническия диалог, който започна преди една година, да обхване и други области, освен околната среда увеличаване на средствата предвидени за Беларус в подкрепа на тези преговори и подпомагане на Беларус да се справи с новите економическа предизвикателства, пред които е изправена също така и а, спазване на условията за получаване на а, средства от Европейската банка за възстановяване развитие и Европейската економическа банка. И смятам съвсем ясно да кажа на господин Мартинов какво точно очакваме от Беларус и какво бихме предложили ние. Разбира се, засилване и на диалога на гражданското общество е едно от тези изисквания. Всички усилия трябва да бъдат обединени за да може да се проведат срещи на Европейския парламент с депутати в Минск. Съществува потенциал за започване на разговори, за облегчаване на визовия режим. По този въпрос топката е всъщност в ръцете на съвета. Беларус трябва да постигне напредък, но ние в комисията сме готови да продължим да работим, да продължим а, преговорите в момента, в който бъде отчетен достатъчен напредък. В заключение, господин председател, готови сме да разработим а, всички възможности за източното партньорство. По този начин бихме могли да деблокираме средствата и увеличаване на размера на нашата а, помощ. Ако бъде доказано, че е постигнат достатъчен напредък, то тогава ще бъде взето решение дали да бъдат дигнати а, санкциите. Ако напредъкът е достатъчно голям, то тогава ние ще сме готови с реципрочни мерки. И надявам се, че тогава наистина ще можем да отворим нова глава в отношенията с Беларус. Благодаря. Започваме дебата. Първият оратор от името на НП, господин Проташевич. Господин Проташевич водеше делегацията на Европейския парламент в Беларус. Две минути давам ви. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин председател на съвета. Когато разискваме Беларус днес, причините за това са очевидни. Три месеца вече минаха, откакто е, замразихме санкциите спрямо Беларус. Сега искаме да направим оценка. Бих казал, че тя е по-скоро положителна, макар че ще остана резервиран все пак. Приветстваме регистрирането на партията на господин Милинкевич за свобода, а също и факта, че независимите вестници получиха разрешение да печатат. Съжаляваме едновременно с това фактът, че политическите затворници, които бяха пуснати миналата година, все още нямат напълно свобода, а много от тях са под домашен арест. Ако искаме да имаме нормални отношения с Беларус, Беларус трябва да реформира своя кодекс за изборите, правилника за изборите и трябва също така да направи реформи в наказателния кодекс, така че да не се наказва, не се преследва опозицията по този начин. Белорусските власти трябва също да си сътрудничат по-тясно с представителите на ОССЕ. И с експертите на международната общност. В резолюцията, която обсъждаме днес, се обръщаме към властите в Беларус и а, защитаваме действията на НПО и на медиите в Беларус. Едновременно с това молим съвета и комисията да улеснят издаването на визи за гражданите на Беларус, а също и да подобрят кредитните инструменти на финансовите институции. Искаме да се финансира независимото излъчване на радио и телевизионните станции, а също и да се гарантира свободата на Полската асоциация Беларус. Благодаря. Знам, че имате много завършени, много неща да казвате, но ви моля все пак да се е, ограничавате във времето. Давам думата на следващия оратор, господин Палецкис от социалистите. Три минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Има една стара английска поговорка, че отношенията между съседите могат да бъдат много по-добри, но когато оградата е добра, но ние би трябвало да говорим за липсата на такива ограждения. Когато имаше тоталитарни уклони, а, такива граници имаше в Европа и много държави бяха изолирани и съответно а, конкретно тази държава, която е обсъждане, загуби своето място в съвета, но можем да занижим сега тези ограждения. Малки стъпки са предприяти в правилната посока от властите в Беларус, като например освобождаването на политическите затворници и отпечатването на независими вестници. Не бива да забравяме и предстоящото откриване на мисията на Европейския съюз там. Според мен небето започва да се прояснява. Въпреки, че не бива да забравяме и трудностите, които предстоят, господин Протасевич съвсем точно отбеляза какви са оставащите проблеми. Тази страна би трябвало да предприеме реформи, които да направят живота на обикновените хора по-лесен. Европейският съюз също би трябвало да продължи да работи по посока на взаимното разбирателство. На първо място трябва да бъдат премахнати финансовите пречки пред получаването на визи. Беларус взе решение да изгради атомна електроцентрала – и тя ще бъде построена недалеч от столицата на Литва, Вилнюс. Литва, други държави също така планират изграждането на такива атомни електроцентрали. Брюксел би трябвало да следи това и дали Минск наистина се съобразява с препоръките, които отправи Мае. Ако границите между официалните власти, между хората паднат, то правителството тогава ще трябва да започне да преговаря с опозицията, с профсъюзите. Европейският парламент ще подготви препоръки относно това дали да продължи процеса на разграждане. Ще има разочарование обаче и от двете страни. Благодаря. От името на Алде, господин Онушкевич за 3 минути. Благодаря, господин председател. Имаме противоречиви сигнали, идващи от Беларус. От една страна се освобождават политическите затворници. Две независими вестници получиха правото да бъдат отпечатани. Господин Милинкевич успя да регистрира движението си за свобода, така както беше казано, но има също така все още други проблеми с лидерите на опозицията. Тези, които бяха освободени от затвора, все още нямат пълна свобода. Има още близо 13 вестника, които очакват регистрация и много НПО и политически партии все още чакат за своята регистрация и срокът за тази регистрация не изтича. Все още се прилага смъртно наказание. Но ние не можем да се обърнем гръб на Беларус. Но трябва ли да водим диалог с Беларуския парламент? Така както беше, беше, беше посочено, трябва първо да намалим цената и тежестта на визовите процедури за гражданите на Беларус. Трябва също така да подкрепим финансово институциите, важни за гражданското общество, като НПО, независимите медии и други. Трябва да повдигнем също така проблема за свободата и за пазара на труда в Беларус, защото пазара на труда е много нестабилен. А това оказа влияние върху цялото общество. Новото партньорство с изтока отваря ново, нови възможности за беларуските власти за подобряване на ситуацията и сближаване с европейските стандарти, доближаване до европейските стандарти. Благодаря. А сега от името на Европа на нациите, господин Чернецки. Госпожо комисар, пред господин председател, на всеки три месеца ние приемаме резолюция за Беларус. Няма нищо лошо, защото това показва, че обръщаме внимание на случващото се в тази държава, на границата с Полша, а също така и на границата с Европейския съюз. Дали е задоволителен напредъкът към демокрация в Беларус? Очевидно не. Това не означава, че трябва пак да обърнем гръб на Минск. Ние трябва да продължим да разговаряме с Минск е, относно свободата на словото, демокрацията и демократичните ценности, но трябва да проявяваме търпение. Трябва да им дадем зелена светлина. Трябва да покажем на хората зелената светлина, за да можем да ги привлечем все по-близо до Европейския съюз. Хората в Беларус са европейци и Беларус е неделима част от стария континент. Това е част от нашето наследство. Днес най-смелите синове и дъщери на Беларус се борят за демокрация, правата на човека и правата на малцинствата, но има хора, които не са толкова смели и те не бива да се отказват. И а, ако ние отстъпим, това би означавало липса на въображение. Дори би било престъпно да ги оставим в прегръдката на Русия следим какво прави Тирана, за да не бъдат задържани тези от опозицията, но ние трябва да подкрепяме и хората на Беларус, за да не остават те в а, клопката на тиранията. А сега, от името на зелените, господин Хорачек, за минута и половина. Благодаря. Искам да приветствам чешкото председателство. А също така свободата на Александър Милинкевич и на опозициите. Вижда се, че има същинска воля за промяна и подобяване на диалога с Европейския съюз. Така че бихме желали е, Беларус отново да вземе мястото си в съвета на Европа. Разбира се, съгласни сме да подновим контактите, но само при много ясни условия. Трябва да се спазват човешките права. И това не въжи само за свободата на пресата, на словото на пресата, но също и за частния живот на, на хората, за социалния живот. Не сме забравили, преследванията срещу лидерите на опозицията. И то съвсем скоро. Така че през октомври решихме а, да се вдигне забраната за свободно движение на господин, Лукаше, а, на господин Милинкевич. Така че да може да се започне дебата. Всяка всяка диктатура стига до края си един ден. Точно това мисля, че наблюдаваме сега. А сега от името на Обединената львица госпожа Фласарова. Госпожи и господа, Беларусия е последната страна, с която Европейския съюз няма споразумение. Това е отразено и в стратегията и скоро може да приключи периода на изпитателния срок вече изтича. Надяваме се, че Европейският съюз ще открие нови начини за нормализиране на положението предвид границите и предвид това, което се случва в света след две десетилетия на свръхсили нещата вече се променят. Виждаме многополюсна ситуация. Ставаме свидетели на промени в баланса на силите. Има различни източници на влияние. Молдова, Кавказ, са места, където има сблъсък на интересите на различни заинтересовани страни. Говорим за свобода, за права на човека, но има и други неща, като пари, военна стратегия. Европейският съюз би трябвало да допринесе за създаването на нов глобален контекст. Благодаря, господин председател. Благодаря. Да, има финансова криза в целия свят. И а, господин Лукашенко каза в началото на 2009 година, че тази финансова криза ще мине. Но, междувременно, Беларус се свърза с Москва, с Вашингтон. Определено имат големи проблеми и трябваше да, да осъществят девалвация на националната валута още на 2 януари. Ситуацията определено е много тъжна за Беларус. Заплатата, средната заплата на гражданите спадна значително и определено има все по-голям все по-голямо напрежение в страната. Така че мисля, че моментът е много подходящ да се опитаме да направим нещо. Освен за финансовата състояние, господин Лукашенко си има и много други проблеми. Той прави само ам, козметични промени и козметични, м, напред, козметичен напредък, така да се каже, повърхностен, от, в преговорите. Така че не можем да продължим само да симулираме напредък. Мисля, че всички европейски институции трябва да се опитат да ангажират всички, включително и пасивните части от обществото, за да се постигне напредък в отношенията с Беларус. Благодаря. И последният оратор е господин Фиоре от Независимите. Е, господин председател, смятам, че нямаме е, вече основание да поддържаме санкциите срещу Беларус. Това е страна, която преминава през криза, подобно на останалите европейски държави. Във всички случаи това е, е е, държава, която е, гарантира е, правото и приоритета и което не забранява на европейците да придобиват земя или имоти чрез беларуски фирми. По отношение на свободата на вероисповеданията, кардинал Етон неодавна посети Беларус и а, е, е, има а, е, основани се за отношения между а, държавата Ватикан и а, Беларус. А, имаше наистина политически затворници, но трима от тях бяха освободени. Говори се и за избори, които не са толкова свободни, а, колкото в западните демокрации, но така или иначе всички кандидати имат право да се изкажат по телевизията. Има независими вестници, които бяха регистрирани и вече се издават. Смятам, че от стратегическа гледна точка Европа трябва да се отвори за Беларус, защото а, това е а, важен мост а, между Европейския съюз и Русия. И а, това а, може да бъде стратегически съюзник. Парадоксално е днес да се говори за присъединяване на Турция към Европейския съюз, докато Беларус всъщност има по-дълбоки връзки с Европа. А сега дискусията продължава. Втория кръг. Давам думата на господин Дука Золоми за две минути. Отношенията между Европейския съюз и Беларус са достигнали до един доста сложен етап – и е, натиска отвън е много по-силен. Съществува партньорство между Русия и Беларус, е, световната криза. Е, господин Лукашенско иска да получи нещо от Европейския съюз и освобождава няколко затворника, позволява да бъдат регистрирани няколко небелта, отваря се към Европа, но всъщност това е само фасада а, за да се постигне истинско сближаване, Минск трябва да постигне много по-голям, по-значителен напредък. А, Европейския съюз може да окаже въздействие върху политическата ситуация в страната и е особено важно да знаем каква политика трябва да провежда Европейският съюз. Е, ние следим е, ситуацията и трябва да бъдем особено предпазливи е, в мерките, които прилагаме, защото Лукашенко няма да се промени в дълбочина. Трябва наистина да се проведат реформи, наказателния кондекс, избирателния закон трябва да бъдат променени. А що се отнася до отношенията между Беларус и Европейския съюз, трябва да съществува демократичен процес. Парламента, комисията, съвета трябва внимателно да следят какво в действителност се случва там. Като се опрем на опита с Украина, не е възможно да се постигне демократично развитие без да бъде обвързан този процес с определени условия. И смятам, че тази, е, това предложение е конструктивно и го подкрепям. Благодаря ви. А сега, гос, е, господин Пиньор, заедно с намета. Благодаря, госпожо комисар, господин председател. Нека да подчертая е, щастието си, че да видя тук, радостта си да видя тук присъствие на съвета, на комисията, а, и то толкова височайшо присъствие, което показва, че чешкото председателство определено е много заинтересовано от тези проблеми. Ние анализирахме нашата стратегия спрямо Беларус днес и това как да започнем отново някакви нормални преговори. Мисля, че трябва да бъдем доволни за напредъка на Беларус. Докладът показва, че наистина има такъв напредък. Но има още какво да се прави. Като цяло сигналите са позитивни. Например, регистрирането на движението за свобода на Александър Милинкевич, както и дадената възможност на независимите вестници да бъдат отпечатвани. Също така, няма да забравя какво каза външният министр относно желанието за сътрудничество с Европейския съюз в рамките на източното партньорство. Това беше много положително изказване. Относно случилото се в Южна Осетия и Абхазия, мисля, че с позицията на Беларус също е добра. Разбира се, има известна тревога. Например, все още остават доста нарушения на човешките права. Вярно е, че има напредък, но е недостатъчен според европейските разбирания за човешки права. Съгласен съм като цяло с плана за действие, с стратегията ни. Мисля, че санкциите могат да бъдат премахнати за постоянно, ако Беларус продължава в същата насока за разширяване на човешките и политически права и стабилизиране на економиката. Това, което правим и трябва да правим е да подсилим и улесним тези реформи. Благодаря. А сега искам да привлека вниманието ви. Нека да ви на към факта, че винаги по време на тези дебати присъства председател на съвета, но аз лично тук приветствам още веднъж присъствието на господин Вондра. А сега дам на господин Подкански. Господин председател, госпожи и господа, Отношенията на СС с Беларус зависят от добрата воля и на двете страни. Ако и, и двете проявят такава добра воля, ще има диалог. Ще има добро съседство и изпълнение на политиката за партньорство. Не можем да разчитаме само на заповеди и забрани и много се радвам, позицията на комисаря. Беларус доста постигна за подобряване на взаимоотношенията, като регистрацията на движението за свобода, разрешението да се разпространяват независими вестници, включване в инициативата за партньорство. Очакванията ни бяха много по-високи, но и Беларус има очаквания спрямо нас и трябва да има симетрия в тези отношения между партньорите. Ако призовем властите в Беларус да не изискват визи за деца и млади хора, тогава защо Европейския съюз да не опрости визовите си изисквания по отношение на гражданите на Беларус или пък по отношение на живеещите в пограничните райони? Благодаря, времето ви изтече. Съжалявам, но ще трябва да ви прекъсна. Трябва да спазваме времето. Една минута си е една минута. Следващия е госпожа Ланге. Благодаря, господин председател. Разискваме европейската политика спрямо Беларус. Нека да не забравяме, че демокрацията и спазването на човешките права има важна роля тук. Говорим за ограничаването на визите за децата. Нека да не забравяме, че има и деца, които са жертви на Чернобил. И че те трябва да дойдат тук, да се лекуват в Европа. А, има много деца, които, а, които преживяха тази катастрофа, но страдат от последствията от нея, като рак и други. Има много деца, които биха могли да дойдат в европейски страни, да за на почивка или на лечение. Но, за съжаление, с ограничаването на визовия режим, всъщност, лечението на тези деца е възпрепятствано. Нека да обърна още веднъж внимание върху това. И едва след обсъждане от страна на съвета на Европа беше решено да се позволи на тези деца да пътуват. След 20 януари обаче няма подновяване на това споразумение и в крайна сметка забраната си остава. Но всичко това трябва да се осъществи в рамките на двустранни споразумения, а не на индивидуални споразумения между отделни държави членки. Така че искам Европейския съюз да разисква с Беларус по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Мико. Колеги, пътят на Беларус към Европа минава през диалога и компромиса. Резолюцията от миналата година наблегна на политиката, която е свързана с много строги условия. Постигнатия напрегът в областта на околната среда, енергетиката и транспорта е резултат от тази политика, но остават нерешени проблеми, които не бива да пренебрегваме. Демокрацията е един. Като членове на Европейския парламент ние не можем да си затваряме очите през преследванията срещу а, хора, нарушаването на гражданските права. Това е една от причините нашите общества да са силни. Именно за това трябва да подпомагаме организации, които се стремят да постигнат закрил на правата на човека, свободата на сдружаване. Приветстваме регистрацията на Движението за свобода на Александър Миленкевич, но това е само началото. Същото трябва да бъде направено по отношение на други организации, като наша нива облегчаване на визовия режим трябва да приключи този процес и пътя към Европа да бъде отворен. Строгите правила не наказват държавата, а наказват нейния народ. Казвала съм и друг път това, което казвам сега. Нека да позволим на хората на Беларус и да ги приветстваме като европейци. А сега госпожа Томедушевска за една минута. Господин председател, Европейският парламент се справя добре с, евро... с беларуските проблеми. Ние сме се занимавали с този проблем на диктатурата от доста време не сам. Това е последната диктатура в Европа. Националните мълценства не са зачитани. Властите не са избрани истински демократично, а опозиционните лидери не са признати. Активистите на опозицията все още са хвърлени в затвора, арестувани, офисите им претърсвани, независимите журналисти са преследвани. Но при все това се наблюдават първите промени. И Движението за свобода беше регистрирано. Два вестника, независими вестника, биват печатани свободно. И вече се проявява интерес от участие в проекта за източното партньорство. Това е повод за надежда. Надежда, че двустранните отношения ще се подобрят и че а, предложенията на комисията ще се приложат. А сега давам думата на господин Бърг за две минути. Предвид, че външните отношения са един от ключовите приоритети на чешкото председателство, бих искала да попитам какво ще бъде направено, за да се окоръжи Беларус да вдигне забраната за пътуванията на децата и изпълнение на програмите за сътрудничество. Надявам се новото чешко председателство да постигне споразумение за осигуряване на възможност за пътуване на децата, които са пострадали от Чернобилската катастрофа и да бъде прията резолюция в този дух. Миналата година правителството на Беларус а, прекрати всички тези посещения в чужбина, имаше изключение, което позволяваше тази година такива пътувания да бъдат осъществени по коледа. Но всички други трябва да получат е, изходна виза, за да участват в такива програми. Някои ирландски семейства са били домакини на такива деца, някои от тях се нуждаят от лечение. Приветстваме това решение временно да се вдигне забраната и да се позволи на жертвите от катастрофата в Чернобил да пътуват. Бихме искали да призовем да продължим да а, натиска срещу върху властите, за да могат тези деца да пътуват из целия Европейски съюз Госпожа комисар, в отговор на моето а, писмо, а също така преди скорошното посещение в Минск на заместник директора на генералната дирекция, бих искал да ви попитам какво се прави с оглед на застъпничеството за оттегляне на тази забрана за пътувания. Благодаря. А сега господин Силвестър Круч за една минута. Госпожо комисар, господин председател, постепенното подновяване на контактите с Беларус и ангажирането на диалога е всъщност стъпка в правилната посока. Позитивно е да видим и, че чешкото председателство е готово да води а, следващите стъпки, а именно организиране на съвместен диалог този месец. Радвам се също така да видя желанието на Беларус за участие в диалога за на източното партньорство. И също така трябва да улесним издаването на визе. Беларус като че ли постепенно ще се превръща в все по-стабилен и важен партньор за газовите доставки, особено в настоящата криза. Разбира се, нашите отношения трябва да се базират на принципа на демокрация и спазване на човешките права. Благодаря. А сега искам да кажа, че имаме пет записали се за изказване в процедурата по привличане на вниманието. Първият оратор е госпожа Плещинска. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, господин Вондра. Въпреки, че Беларус направи много положителни стъпки, ние трябва да продължим да комуникираме с опозицията, господин Милинкевич. Трябва да подпомагаме реформите в Беларус, но тази подкрепа трябва да е обвързана с определени условия, например по-голяма свобода на средствата за информация, да могат да издават вестници. Освен това, политическите партии и неправителствените организации да получат повече свободи, тъй като това е ключ към демокрацията една демократична Беларус без Лукашенко би бил огромен шанс, за да може Беларус да бъде откъсната от преградката на Русия. А сега господин Бартилокио. Господин председател, след дълги години сложни отношения Установяваме, че нещата върват в правилна посока. Е, регистрирането на Движението за свобода на Миленкевич, възможността да се спазват препоръките на ОССЕ. Смятам, че сме навлезли в нов етап в отношенията с Беларус. Е, надяваме се, е, че това, което е, беше до тук, ще остане в миналото. Както каза господин Бърк, бих помолил и съвета и комисията да се ангажират така, че да бъдат гарантирани пътуванията на младежите от Беларус в приемни семейства в Европа защото се създават затруднения пред децата, които могат да се възползват от тази възможност. Госпожо комисар, господин Вондра, господин председател, приветствам декларацията на съвета и на комисията и бих искал да подчертая, че наистина трябва внимателно да следим действията на режима на Лукашенко но трябва да работим за бъдещата държава Беларус след Лукашенко и да приемем една интелигентна стратегия за народа на Беларус, а не само за правителството в Минск. И трябва да предоставим възможности на населението на Беларус, на младежите да пътуват в Европейския съюз, да е, се обучават е, и е, дори да работят, така че да допринесем за прехода към демокрация на тази държава. А на господин Фьоре искам да кажа, че факта, че се появяват по телевизията кандидати, всъщност важното са гласовете, които се подават по време на изборите. Господин Уски, благодаря. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа. Говорим, че Беларус започна да спазва или поне се опитва да спазва принципите на човешки права, свобода на словото и други. Това желание, списък на желанията, които имаме спрямо Беларус, е, списъкът е дълъг. Но ние не бива да спираме с насърчаването към европейските ценности. Знаем, че първоначално тези стандарти и тези изисквания не бяха спазвани, но постепенно Беларус влиза в правилната посока. Пътят към демократизация на беларуското общество е минава през обучението и информираността на гражданите – Европейския съюз изгради специални програми за беларуската младеж. Това ще бъде от голяма полза за бъдеще. А сега господин Рус. Господин председател, драги колеги, три предложения за резолюции от май, октомври и януари са пред мен. И наистина можем да проследим развитието в декларациите на Европейския съюз, свързани с Беларус. Подкрепям всяка декларация, стига тя да носи повече демокрация в една държава, още повече като тази държава е Беларус. Смятам, че можем да направим това, за да подкрепим необходимата прозрачност за развитието на процесите в Беларус. Две неща са важни. Трябва да проявим зрелост, да дадем възможност на гражданите на Беларус да имат по-лесен достъп до територията на Европейския съюз, така че да се запознаят с нашите ценности, да видят какво представлява Европейския съюз. И освен това има един много прост жест, който може да направи президента Лукашенко. Да няма политически затворници в тази държава. Благодаря ви. А сега е време да приключим тази дискусия и да дадем думата на председателя на съвета. Господин председател, ще се опитам да обобщя от името на съвета. На първо място Смятам, че станахме свидетели на интересен дебат по същество. Чухме доста полезни неща. Бих искал да подчертая, че отчитаме интереса към ангажиране на парламента с Беларус в съответствие с изискванията за спазване на правата на човека, а също така и на стратегическия подход. Бих искал да благодаря за приноса на полските членове на парламента. Смятам, че слушат внимателно. Позволете сега да се спра на три точки заключение. На първо място, много от вас вече ги и споменаха тези проблеми. Говорим за тези възможности през изминалата година. Те не ни обягват никога. Нека да бъда ясен сега. Беларус е част от Европа за нас. Даваме си сметка за проблемите, пред които се изправят гражданите на Беларус поради таксите за визи. Ние ще продължаваме да окоръжаваме държавите членки да проявяват гъвкавост при прилагането на нормите на европейското право и спазването на тези правила. Предвид положителното развитие, се укрепват съществените стъпки, предприемани от Беларус по отношение спазване на правата на човека и свободите. И диалога за постигане на партньорство. По отношение на децата пострадали от Чернобил. Мога да ви уверя, че ние ще продължим да оказваме натиск. Ние подкрепихме френското председателство по този въпрос включително и демарша, който бе направен на 3 декември миналата година. В крайна сметка се стигна до временно оттегляне, преустановяване на действието на президентския указ бяха постигнати двустранни споразумения в началото на декември между Ирландия и Беларус за предоставяне на лечение и възстановяване на децата пострадали от Чернобилската катастрофа. Даваме си сметка, че проблема далеч не е разрешен. Чешкото председателство ще продължи да следи нещата и ще предприема необходимите мерки от името на Европейския съюз и ще продължаваме да споменаваме този въпрос при нашите контакти с Минск. И на последно място, през идните месеци ще бъдат преразгледани санкциите и бъдещето на партньорските отношения. Тези въпроси ще са на предно място в нашата програма. През септември ще има избори. Надяваме се, че ще можем да продължим с вашата подкрепа да вървим напред. Благодаря.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 imieniu rady. Благодаря, господин председател. По въпроса за Сребреница. Както всички знаете, това беше ужасяващо престъпление клането на над 8000 босненци в Сребреница. Един от най-мрачните моменти в историята на Босна и Херцеговина, бивша Югославия, а също така и Европа. Без съмнение, това беше най-голямата жестокост, извършена в Европа след Втората световна война. Много повече можеше да бъде направено по-рано. Сребреница беше под опеката на международната общност Европейския съюз в това число. Това е морално-политическо задължение да не се повтори случая с Сребреница. Отбелязването на 10 годишнината от клането в Сребреница е всъщност отново осъждане на извършените престъпления и отправяне на съчувствие към жертвите. Резолюцията на ОНЕ 1503-1534